има вероятно други комисии, които заседават паралелно, така че аз предлагам да започнем сега. Вече мина 9 часа и съм сигурна, че докладчика и докладчиците в сянка познават причините за това предложение, по-скоро мотивите към него. Предложението беше направено през юни от комисията. Процедурно нещата ще бъдат малко по-сложни, защото ние трябва да а, постигнем съгласуване с доклада на ГОЗЕС. Комисията обаче предлага сега предложението да бъде преработено и трябва да бъдат внесени някои изменения по време на преговорите с съвета. Процедурата ще е процедура по съгласие, т.е. ние ще кажем само да или не. Като естествено можем да дадем свои претенции и да видим какво можем да постигнем, да видим дали комисията или съвета ще се съобразят. Това е процедурата и сега ще дам думата на докладчика Данута. Благодаря. Uh, Както ти каза, е, това е, е действително контекста. Ние вече имаме е, законодателство в Европейския съюз, имаме механизми и инструменти, които предлагат е, помощ на страните в еврозоната, но е, страните, които са извън еврозоната, имат е, проблеми с достъпа до тези инструменти. Да кажем Румъния, Унгария и други страни, които също са в затруднено положение, не могат да се възползват от тези възможности. А хубаво би било да вземем превентивни мерки, за да спрем развитието на кризата. За страните извън еврозоната на практика няма допълнителни инструменти за е, стабилизиране и комисията предлага е, в момента е, подобни е, инструменти и схеми. Регламентът е, би трябвало да се актуализира в рамките на економическата и финансовата криза, така че да се предвидят е, кредитни линии и за страните извън еврозоната. Съвсем накратко ще спомена някои от основните моменти. Две са възможностите, както и ти спомена, от една страна доклад по собствена инициатива, в който е, парламентът да представи своите идеи е, и е, да предложи на съвета, т.е. на държавите членки, да направят оценка на тези предложения. Комисията също може, естествено, да представи своето предложение, както го е направила но ние би трябвало да намерим е, така да се каже, средния път е, от една страна доклада по собствена инициатива и от друга страна резолюцията. Най-късно в края на януари ще излезем с един проект от доклад. Ще го представим е, в е, Комисията по економически въпроси и ще го съгласуваме естествено и с останалите е, колеги от другите комисии. Предизвикателството е свързано и с това, което докладът Гозес ще добави към този регламент – аз смятам, че има и допълнителни въпроси, които трябва да имаме предвид. Вече сме говорили с колегите от Европейската комисия, които работят с доклад да, е, ГОЗЕС и с докладчика. Е, По актуализацията на е, действащото законодателство на действащия регламент. В рамките на този доклад е, на е, колегата Гозес е, ние ще обсъждаме естествено и вижданията на докладчиците в Сянка. В доклада ГОЗЕС трябва да се разграничат много ясно равнищата е, държави в еврозоната, държави извън еврозоната. Е, трябва да имаме предвид естествено и макроекономическите е, условия и параметри. Много са възможностите за оценки, трябва да се степенуват. Ще предвидим и една разширена процедура за проучване на е, състоянието в държавите, които се нуждаят от е, допълнително подпомагане. Така че е, ще можем да проследим целият процес, свързан с отделните процедури, които се предлагат от комисията, като естествено ще поставим акцента върху елемента прозрачност. Аз мятам, че Нещата в този смисъл са ясни. Те са включени в доклада на Жан-Пол Гозес. Това, което смятам да включа в моето становище към този доклад е предложението за дефиниране на някои от елементите, най-вече свързано с взаимодействието между отделните елементи и процедури, необходимостта е, във връзка с е, възможността е, държавите членки да подават заявления, заявки в комисията. Имам предвид тези, които са извън еврозоната. Естествено, ще има консултации в рамките на така, механизма за субсидиарност. ще трябва да използваме възможността е, да създадем е, едни е, превентивни механизми от финансов характер във връзка с финансовия надзор и за държавите извън еврозоната, така че те да могат да участват в схемите за подпомагане Както знаем, те не могат да очакват включване в механизма за едини, в единния надзорен механизъм. Така че в това отношение са необходими известни гаранции за включване и на тези страни в бъдеще. Равнището на финансово подпомагане е важен елемент, тъй като този регламент на практика ще може да разкрие евентуално и допълнителни потребности, които да надхвърлят сумата от 60 милиарда, които са предвидени в рамките на регламента. Така че е, много е важно е, и страните извън еврозоната да могат да участват в е, процеса на рекапитализиране на банките. Може би трябва отново да потърсим възможности в рамките, естествено, на договора за функциониране на Европейския съюз, да създадем един аналогичен механизъм като европейския инструмент, европейския механизъм за финансова стабилност и за държави в нужда извън еврозоната. Ето това са основните моменти в моя доклад. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Сабин, моля. Благодаря. Първо, Макар, че сме в последните етапи от процеса, има още какво да се каже. Докладчика предлага да има доклад по собствена инициатива или поне резолюция, но нашата е, позиция след дискусиите всъщност не се различава много от тази на докладчика. В е, настоящия контекст на криза економическа и финансова, страните, които са извън еврозоната, също могат да разполагат с по-голям набор от финансови инструменти. И това е много важна стъпка, що се отнася до финансовата подкрепа защото за страните извън еврозоната тя трябва да бъде подобрена. А какво да е нивото на подкрепата, както коментира докладчикът, 50 милиарда остава сумата. И искам да повдигна въпроса, след като Имаме за цел да уеднаквим изискванията и процедурите за финансовата помощ, т.е. да има еднакви условия с тези за страните членки на еврозоната. Смятам, че трябва да има и същите ползи от тях. Разбира се, въпросът е чисто политически, но нека да го поставим и да видим дали ще може да се намери едно правно обосновано решение. Интересно ми е да видя и какъв ще е графика, защото имаме известни ограничения, дали ще е доклад по собствена инициатива или само резолюция. Но във всички случаи смятам, че доклада е добър. Благодаря. Председателката Оли Шмит от името на ОДЕ. Благодаря. Благодаря на госпожа Хубнер. Ние се срещнахме вече веднъж с нея. Много полезно бе за мен и с комисията също се срещнахме. Смятам, че е... преразглеждането на регламента е съвсем навременно. И е, колегата докладчик Сянка и госпожа е, Хубнер е, ясно подчертаха, че ние трябва да имаме едно общо координирано становище за това каква да е економическата помощ за страните извън еврозоната. Аз лично съм много за това моята страна да влезе в еврозоната, но така или иначе смятам, че е в такива економически бурни времена е добре да имаме подобни системи за помощ моето правителство като че ли прекалено много почива на идеята, че Швеция е един остров на спокойствие в Европа и не ни засяга това, което се случва в останалата част. Но това е напълно погрешно. 90-те години показаха, че никой не е защитен от цунамито, когато то тръгне. Та, действително има нужда да се подсили координацията. Същото бе подчертано и в останалите доклади на нашата комисия. И смятам, че е, инструмента трябва да е достатъчно гъвкав, достатъчно модерен. И следва както и се каза, да се подобри прозрачността и отчетността, както и на нашата комисия, така и на парламента като цяло по това отношение. Подкрепям въвеждането на кредитните линии и предложението за Европейски надзорен орган и подсилването на ролята на ЕЦБ. Може би нещо липсва в предложението става дума за надзорната роля на парламента по отношение на бюджета. Комисията взима назаем пари на капиталовите базари, пазари и след това сте се гарантират от европейския бюджет. Но в края на краищата парламента няма никаква дума в това как се взимат парите и как се разпределят те между страните членки. И ако съответно някоя страна членка не си плати вноските, тези вноски ще трябва да бъдат възстановени от европейския бюджет, което означава, че съответно трябва да се търсят увеличения на бюджета, т.е. на вноските от страните членки. Смятам, че трябва да помислим по този въпрос този въпрос трябва да получи своя отговор. Значи, първо, как ще се ангажираш, как ще участва парламента в одобряването на вземането на кредитите, каква ще е надзорната му роля и каква ще е участието му в наблюдението на това как страните си връщат вноските. А също така и как неплащането ще се отрази на бюджетите на страните членки. Това са въпроси, които трябва да отговорим и надявам се отговорите да бъдат достатъчно добри, защото в е, противен случай ще имаме проблеми. Като цяло споделям е, позициите на докладчика и знам, че този текст в ръцете на е, Данута Хубнер е в добри ръце. Свен, от зелените ли ще се изказвате? Алаш. А, трябва да извиня Ева Жоли, която е докладчик в Сянка за нашата политическа група. А, тя участва много активно, когато ставаше дума за решаване на проблемите с финансовата криза в Исландия и с много мъдрост на практика е, показва, че действително квалифицираният представител на нашата политическа група ние много се надяваме, е, че е, госпожа Дюбнер, която ще ръководи групата на докладчиците в Сянка, ще постигне добри резултати и ще работим в добро сътрудничество. Има вече определени резултати и заключения, до които сме достигнали в резултат на доклада ГОЗЕС. Когато говорим за демократичен надзор, за социална справедливост, не бива да забравяме, работейки по текста и тези много важни приоритети за нас. Е, част от държавите членки получиха на достъп до създадените механизми и фондове. Но е, не бива да забравяме човешкия <laughs> елемент. Не бива да забравяме това, че хората страдат в резултат на финансовата криза. Една голяма част от хората трябваше да напуснат е, домовете си, останаха на улицата без покрив над главите, без работа. Е, налага се да реагираме е, и да търсим решение на проблемите на хората е, и отвъд економическите анализи и чисто економическите и финансовите съображения. Това, което ме интересува към момента е процедурният въпрос Член 352 е, и нашите обичайни правила е, предполагат първо е, да се изработи доклада и след това вече да видим как ще реагират комисията и съвета. Но за сега въпросът е открит по отношение на процедурата, която ще подберем. Още повече, че има достатъчно основание за съмнение дали съветът и комисията ще се съобразят с нашите препоръки. Така че това трябва да се има предвид. Струва ми се, че трябва да прегледаме и нашите е, правила вътрешните правила на Европейския парламент. На практика те като че ли ни дават малко повече пространство за свободни действия, отколкото член 352. Естествено, че е, ние имаме възможност да стъпим и върху член 352, е, след като променихме договора, той ни дава и е, достатъчно свобода на движение. Е, но при всички положения би било много хубаво е, да нота, е, да включим отново е, въпроса за основните финансови механизми с цел стабилизиране на правителствената политика, именно като гаранция за това, че ще се блокират нежелани процеси в банковия сектор. Струва ми се, че тук би трябвало да се опрем на опита, който вече имаме с съответните програми. И преди да приключа, всичко това, което е, се прави в рамките на демократичния контрол е, в е, засегнатите страни е разгледано доста критично и в доклада ГОСЕС. Така че какво се случва в Румъния, в Латвия, всичко това трябва да бъде анализирано и проучено, естествено, но също време, но да не налагаме непосилно бреме на страните, които се нуждаят от помощ. Би трябвало, естествено, да имаме предвид и така да се каже, ефекта на кризата в еврозоната върху останалите страни, които не са членове на еврозоната, но е, също са в критично състояние. И така, надявам се, че ще работим добре в е, духа, който очертах. Не виждам представител на е, левицата. Тук може би някой друг би желал да вземе думата, комисията. Няколко думи. Благодаря, госпожо председател. Ще подчертая всъщност, че целта на предлагания регламент е да подобри условията за страните извън еврозоната, предоставяне на повече кредитни линии, достъп до едно засилено сътрудничество с цел подпомагане на страните и една а, друга цел, която е изключително важна, тъй като има а, различни а, програми. А, тези страни извън еврозоната да бъдат а, подпомогнати и облегчени в а, възможността да се ориентират по-правилно какво е на тяхно разположение. Още през юли всъщност бе подготвено предложението така че междувременно измененията внесени към доклада ГОЗЕС са включени в това предложение. Вашите виждания, вашите предложения са много важни за нас. Вашият докладчик вече спомена, че има проблеми с прякото рекапитализиране е, и плащанията, разплащанията в банковата сфера. Да, това е така, но ние смятаме, че предоставянето на кредити на заеми е по-рисков елемент когато говорим за рекапитализиране на банките, така че е, се опитваме да избегнем именно това. Е, естествено имаме предвид и е, кредитните агенции и ефекта на обявяваните от тях оценки. Възможно е а, в определени случаи факта, че а, е, предоставяме помощ а, е, под формата на кредитиране за страни а, е, не само в еврозоната, но и извън еврозоната, да послужи като повод за кредитните агенции да намалят, да кажем, рейтинга на определени банки или а, държави. Във всеки случай това трябва да се има предвид. Е, има е, един инструмент, който вече е, съществува. Това е Европейския механизъм за финансово стабилизиране, ЕСМ. Той не е предвиден единствено за страните от еврозоната, така че до него на практика имат достъп и страните извън еврозоната, които са засегнати от кризата. Два текста в момента разглеждаме е, паралелно, те са свързани. Може би е, това внася известно объркване и някои го сметат за не е чак толкова добро, но струва ми се, че на практика регламентът само ще спечели. Свен, ако имаме време, бих посочил, че това, което казахте е много интересно. имам въпроси към вас. Ако правилно ви разбрах, в рамките на ЕСМ на практика има така да се каже, възможност за разделяне на двата вида риск. И ако става дума за различни видове е, ценни книжа, е, рисковият потенциал би трябвало също да бъде е, много добре идентифициран. Защо не използвате на практика този е, допълнителен потенциал в рамките на ЕСМ? Така е, надзорните органи ще могат да спрат е, кризата. Също времено мисля, че още не сте създали е, необходимите условия за участие в е, Европейския механизъм за финансово стабилизиране за всички, които се нуждаят от него. Това беше всъщност е, едното, което исках да ви попитам кога ще го направите. И и вие освен това казахте, че а, в момента в който се приеме двупакета, вие ще имате предвид нашите е, виждания и нашите е, така, е, внесените от нас изменения. Аз бих формулирал нещата последния начин. Ако ние сме в състояние да създадем една цялостна система от различни условия, е, би трябвало е, да ги имате предвид, защото това ще подпомогне е, законодателния процес. Представителя на Европейската комисия, нека да изясня, за да няма недоразумение. Ние всички работихме по пакет от две законодателни предложения и се надявам, че нашата работа няма да замине на вятъра. Комисията определено ще има по-голям възможност да представи, да продаде, така да се каже, това предложение пред съвета, ако има достатъчно подкрепа и аргументи, че то е достатъчно зрял. Сега по останалите въпроси, без разбира се да предрешавам, естествено, че ние ще е, подкрепям е, предложенията, нека господин Гигол да е спокоен в това отношение, ние се опитваме да намерим начина да разделим е, юридически нещата. В момента още не сме намерили начин да постигнем това, без да се отрази е, това разделение на възможността за вземане на кредити. Мога да кажа, че въпросът технически е труден. Агенциите за кредитен рейтинг използват е, стойност по дефолт до едно. Е, Тоест, е, става дума за страни, където има много отрицателни или е, лоши заеми. И ако не намерим магическата пръчица, с която можем да решим този въпрос и да решим проблема с риска, за сега няма да намерим и отговор. Говорихте за превентивните мерки. Това действително е ключов момент за страни, които евентуално искат да се включат в механизма и в последствие да се възползват от фонда, бъдещия фонд за оздравяване на банките. Ние не можем да използваме е, механизма за стабилизиране като такъв и можем да търсим обаче ред други възможности. Например, е, заедно с е, механизма за стабилност, в фонда за преструктуриране на банките, да има кредитни линии за подобни страни или да търсиме други варианти. Okay, in that case I will go... Председателката. Тук връщам вече думата отново на Данута. Отново благодаря на всички. Смятам, че доклада ще бъде много богат. Сега е момента да проявим иноваторство и да вдъхновим останалите институции да погледнат в бъдещето, т.е. да не се търсят само конкретни решения, които в момента да бъдат въведени в системата. А по отношение на фискалните предпазни мерки и банковата рекапилита... рекапитализация, доколкото разбирам тези фондове за оздравяване на банките за момента ще бъдат на национално ниво, но по отношение на рекапитализирането на банките смятам, че темата е изключително важна, тъй като в момента в банковия сектор все още се натъкваме на много рискове, особено когато се въведе и единия механизъм за надзор, защото банките имат много филиали в други страни и все още остават много рискове, много несигурност. Защото е, когато банковия е, сектор ще бъде надзираван от е, институции, които имат достатъчно добър е, авторитет, все още ще останат филиали, които няма да се включват в надзора и там остават рискове това може да се случи в бъдеще, за това се говори, че трябва да се въведат и промени в договора за механизма за стабилност, за да има възможност да се използват мерки за рекапитализиране на банките. В момента това е възможно, но чисто правово е много трудно да се направи, защото процедурата е много трудна. Разбирам, че има и втори вариант да се създаде един фонд, но а, тук пък а, излиза проблем с средствата, което си е много реален проблем. И ако си питаме откъде ще дойдат парите, трябва именно този въпрос да решим. А, също така се поставя въпроса и за капитала, с който се гарантират подобни заеми. Може би тук Международния валутен фонд ще бъде включен също. Това е трети вариант. Във всички случаи не следва да се оставя въпроса без някакво решение. Това според мен е изключително важно. Затова в моята работа по тази тема и търсенето на разделение от правна гледна точка с един инструмент от второ ниво с платен капитал и капиталови гаранции, това е също вариант. Но да не Почваме пак дискусията. Благодаря на всички. Надявам се, че ще продължим да работим все така в добро сътрудничество. И въпросът ми към председателя е, можем ли да направим всичко, за да получим време за доклад по собствена инициатива? Знам, че ще е трудно, но е добро решение. Председателката, благодаря Данута. Както знаете, аз ще трябва да поставя въпроса на следващия председателски съвет, за да видя дали ще ни дадат достатъчно бързо разрешение да го направим този доклад. Вие можете да започнете да изготвяте проект от текст, било то за резолюция, там да дадете като основа нещата, които искате да кажете и да видим какво ще успеем да постигнем. Аз ще обсъдя въпроса и с координаторите, защото това ще се отрази и на останалите доклади по собствена инициатива. В момента не мога да ви дам отговор, но ще търсим начин. Тоест, за момента график по тази тема няма. но докладчикът и докладчиците в сянка така или иначе са започнали да работят и предлагам да продължат и ще се надяваме, че възможно, най- възможно най-скоро ще излезем с нещо и ще видим тогава как ще е, се развие графика. Сега разбирам, че не съм конкретна, но е, тук стоят нещата. Винаги много е, сме притеснени в времето, особено с докладите по собствена инициатива. Сега преминаваме към седма точка. Сетълмент на ценни е, книжа в ЕСА, централни депозитари. И сме почти на време. Предполагаше се да започнем в 9.40, което е просто ориентировачно. сега трябва да разгледаме измененията. Давам думата на докладчика Кей Суинбърн. Съвсем кратко ще говоря като начало, госпожо председател, защото ние с докладчиците в Сянка в Страсбург миналата седмица проведохме много плодотворно заседание. Изпратила съм компромисни текстове с техническите изменения, които всъщност са свързани с основните подробности на доклада. Миналата седмица изпо... ви разпространих също и е, евентуалното е, споразумение е, за е, решение за единния пазар, за ново появяващи се на пазара институции. Текста го получихте, надявам се че докладчиците в сянка ще го разгледат. Надявам се, че ще удовлетвори всички е, политически групи. Надявам се, че това ще е, е и основна тема на дискусиите днес. С това ще приключа. Вие имате текста и е, се надявам, че сега ще мога да чуя мненията на докладчиците в сянка. Okay, in that case, I will go straight to uh, the EPP. Добре, давам думата директно на НП, Херберт Дорфман, за коментар. Имайте предвид, че е, ни излъчват по интернет и хората на интернет не знаят какво се съдържа в е, документа. Затова не е лошо все пак да направим така, че към края на дискусията да започнат да разбират. Äh, Благодаря, госпожо председател. Наистина, според мен, цялата дискусия се концентрира най-вече върху член 250, където остава дума за това каква форма на банкови услуги и е, на централните депозитари би била възможна. Мисля, че докладчикът. Е, подкрепя предложението от миналата седмица. Мисля, че докладчикът върви в правилната посока. Смятам, че ние трябва да създадем такава уредба, която да изхожда принципно от това да има отделяне на банковите услуги от дейността на централните депозитари, като е, трябва да посоча, че не бива да се предвиждат изключения. Целта е да имаме ясна европейска процедура на одобряване. Ако от централните депозитари предлагат и банкови услуги, които всъщност са необходими за тяхната дейност, като съпъстват бизнес, за това трябва да има процедура за издаване на разрешение, която да бъде е, на централно европейско ниво. Това означава, че държавите членки, в които тези банкови, извинете, поправя се ораторът, е, в които е, централните депозитари предлагат такива услуги, Всъщност процесът по издаване на разрешение трябва да бъде концентриран в комисията и в крайна сметка ЕСМА трябва да има последната дума. Смятам, че трябва да се гарантира ефективна, независима процедура по отношение на всички централни депозитари. Ако централните депозитари решат да предлагат разделни модели, т.е. да учредят собствена банка, която да предлага банкови услуги, тогава мисля, че ще бъде добре тези банки да имат пълни банкови лицензии, т.е. да не се издават частични банкови лицензии. Според мен това не би имало смисъл – Смятам обаче, че ако вървим към постигане на компромис, е, моята политическа група може да участва в е, е, създаването на уредба, която да е приемлива за нас. Позволете ми две думи по останалите теми. Не само член 250 следва да се обсъжда тук. Имаме редица изменения, които са насочени, ако мога така да се изразя, към създаване на скандинавски модел за централните депозитари. Смятам, че това е добро решение, защото в тези страни има един а, специфичен модел, по който работят централните депозитари и мисля, че трябва да вземем предвид този модел, защото той не крие опасности, предлага повече прозрачност по отношение на клиентите и е, всички изменения, които вървят в тази посока, нашата политическа група ги подкрепя. Позволете ми един последен коментар във връзка с, с а, контактите, връзките между централните депозитари в държавите членки. Според мен това, което предлага комисията, всички връзки между централните депозитари на държавите членки да се приемат след одобрение, според нас такова одобрение трябва да има само когато става дума за оперативни връзки. Смятам, че това са най-важните моменти, които би трябвало да бъдат обект на дискусията. Благодаря. Антолини има думата от името на социалисти и демократи. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за това а, добро сътрудничество, за този чудесен дух на сътрудничество по тази тема. И също така, че предвижда редица компромиси, че а, подхожда също така много открито и в дух на сътрудничество към е, измененията, които са насочени най-вече към укрепване на ролята на е, отделните инфраструктури. Това създава сигурна, прозрачна рамка, която гарантира ефективност и в която се прави ясно разграничение между съществените услуги и е, допълващите помощните услуги. Това е много важно. При такива банкови услуги трябва да е известно дали става дума за помощни услуги или за нещо друго. Също така не трябва да се допуска смесване. Това е въпрос на оформяне на инфраструктурата. Трябва да се гарантира ясно разделяне между видовите услуги и да се предвиди достатъчно време, за да могат е, операторите да е, се приспособят към новите дадености и да постигнат добър резултат. Eh, Ние предлагаме подобна линия на действие и Всички инвеститори трябва да бъдат защитени по отношение на техните права от първия до последния и е, ЕСМА трябва да се погрижи за техническите правила. Е, става дума за е, Track 2 Security и също така е, трябва да се гарантира като необходимо условие наличието на прозрачност. Е, при изкривяване на пазарните условия трябва да има открити, а не дискриминиращи процедури, за да може да се гарантира гъвкавост, когато става дума за дисциплиниращи мерки по отношение на малките и средни предприятия и средно големите банки. Това обаче трябва да се изпълни в относително краткосрочен план. Миналата седмица имахме контакти с колегите, които работят по това досие. Смятам, че ние бихме могли да продължим да работим в този дух до постигане на целта. Благодаря. Аз съм докладчик е, от страна на АОДА, така че си давам сама думата. <clears throat> В качеството ми на докладчик ще говоря сега. Ние Както виждате, е, нямаме установена позиция по една голяма част от въпросите и всеки път, когато е, всеки от нас е, ги разглежда, може да променя предишното си мнение. От една страна става дума за услугите във връзка с сетълмента. Е, от друга страна, е, трябва да разгледаме и ролята на централните депозитари в е, връзка с този сетълмент. Сега, от гледна точка на риска, ние би трябвало да сме в състояние да го минимизираме, не само да го идентифицираме, така че това е целта ни. При всички положения трябва да имаме предвид при един преглед, при една оценка и проверка именно тази цел – много стрикни трябва да са пруденциалните изисквания към системата за гарантиране за сетлмент на ценните книжа в рамките на централните депозитари и лицензирането на банките. Необходим е план за възстановяване е, на е, банките е, с съвсем определени изисквания, условия. Трябва да се публикуват данни за наличните рискове по отношение на ликвидността, собствен капитал в съответствие с директивата за капиталовите изисквания 4. Но когато говорим за участието в директивата за капиталовите изисквания, трябва да имаме предвид естествено и част от е, резервите и несигурността в това отношение. Така че би трябвало да търсим едно симетрично е, прилагане на директивата. Може би нещата звучат малко теоретично, но аз действително съм уверена, че е възможна на симетрия, която в никакъв случай вече няма да бъде от дискриминационен характер бих искала да кажа няколко думи за член 7. Наистина смятам, че е много важно да има гъвкавост в е, новия режим, е, което е свързано и с определено въздействие върху пазарите на Европейския съюз. Е, понякога има пред прекалено много рискове за инвеститорите в резултат на нерегламентирания сетълмент на ценни книжа, така че е, инвеститорите се въздържат да излизат на капиталовия пазар, е, е, а пък банките се въздържат да дават е, заеми. Е, така че, е, когато уреждаме е, е изискванията по отношение на собствения капитал на банките е, би трябвало да поставим изискване за поддържането на определена ликвидност, на определено ниво на ликвидност. В случая говоря не само за ликвидна сигурност, имам предвид най-вече възможността именно по този начин да се събуди интерес, един по-голям интерес сред инвеститорите към ценните книжа. И така ще можем да постигнем една по-висока степен на прозрачност. По-малко прозрачни решения ще бъдат вече е, така, затруднени или е, блокирани. В 44А е, и 52А се разглеждат и услугите на единния пазар. А, същевременно това е а, една възможност да а, уредим ролята на централните депозитари на ценни книжа в, по отношение на е, гаранциите, които ще дадем на данокоплаците. Тоест, е, е, струва ми се, че в момента предлаганите действия са по-скоро в обратна посока и ефектът няма да бъде постигнат. Член 33 се спира на транзакциите с ценни книжа, ролята на компетентните органи, на централните депозитари. Би трябвало да разглеждаме нещата естествено във връзка с Европейската централна банка, но, като възможен централен депозитар. но а, изключително важно е, е да а, стъпим отново върху директивата за капиталовите изисквания, защото тя ще ни даде възможност да обхванем а, предоставянето а, на заеми в рамките на сетълмента на ценни книжа. Необходима е процедура за открита комуникация, за да се а, е, предотвратят е, пречките за достъп. Тоест, необходима е съответната инфраструктура, която ще да създаде условия за достъп на е, всички, които отговарят на изискванията. В момента съм включена и в един триолог, така че няма да се спирам на повече подробности. Това е в крайна сметка живота на председателя на комисията. Той участва в различни форми. Господин Бесед, благодаря. Благодаря на докладчика, защото благодарение на нейната работа вече сме на път да постигнем едно задоволително споразумение. Е, договорките ни с е, докладчика са доста общи. Е, има едно нещо, което до този момент още не е изчистено в подробности, а именно така наречен известния член 52, как ясно и разбираемо да се разделят дейностите на депозитара от банковите действия, за да, се, да не се прехвърлят рисковете от банковия сектор върху депозитара. Какви бариери да издигнем срещу е, пренасенето на опасности, което винаги би се отразило твърде тежко. Госпожа Свинбърн ни е, декларира своята готовност да търсиме едно много ясно и стриктно разделяне на е, дейностите, т.е. една непропустлива бариера да издигнем. Е, за нас обаче текстът все още не е достатъчно изчистен, защото дава възможност е, в е, определени случаи инстанциите да са разделени, а в други не, което създава една двойствена система, в която неизбежно ще има и неприятни последици. Затова смятам, че трябва твърдо да се придържаме към принципа да има ясно разделение между двете дейности. От една страна е, дейност на е, по регламента и от друга страна възможността за получаване на ограничена банкова лицензия и то за съвсем ясно формулирани дейности. Когато се е, вече формулира този принцип, могат да се формулират и съответните цели с един преходен период, да речем 2-3 години, и да се мисли евентуално за временни е, дерогации, за да се даде възможност на сектора да се пригоди към новите законови изисквания. Тоест, нашата позиция, да обобщя, е съвсем прост твърдост за принципа на разделяне, гъвкавост, прагматизъм за, по отношение на прилагането на този принцип във времето. Благодаря. Uh, Благодаря. Не виждам представители на ГОЕ и за това преминавам към другите колеги, които са обозначили желание да се изкажат. Чувате имената, някой друг иска ли? Не, добре, заповядайте тогава. Това е госпожа Есая. Благодаря. Благодаря за добрата работа на докладчика. Equally. Uh, Моето лично мнение е, че моделът е много по-ефикасен, така както го постигнахме. Благодаря и на докладчиците в сянка за подкрепата на така наречения северен модел, който действително има много по-големи елементи на прозрачност. Ние определено трябва да търсиме по-ефективни, по-оптимални е, режими, затова смятам, че а, е, трябва да поставиме и амбиции, ориентирани към бъдещето. А, що се отнася до плащанията, трябва да търсиме и регулатор, един регулатор на европейско ниво. В изменение 128 се е, говори за пазар, за ценни книжа и сетълмент. И това трябва да бъде цел на вътрешният пазар. Ако си поставим такава цел, ние ще трябва да можем да формулираме и общи изисквания и пълна оперативна съвместимост на системите на участниците. Всички е, участници трябва да бъдат е, свързани в СЕПА по такъв на, начин, е, че да могат да се купуват е, ценни книжа по, и е, извън среда, страната по същия начин, както това се прави в съответната страна. И съответно трябва да имаме правомощия, съответният е, Европейски надзорен орган да разследва на всички е, институции. Срока 2017 смятам, че трябва да бъде съкратен и след 2020 година, значи след 2017 да е даден срок от, за сетълмата до един ден и от 2020 година срока да е сетълмата да се извършва същия ден. Обедена съм, че ще има по този начин и увеличение на прозрачността и спестяване на много сериозни суми. Благодаря за, на докладчикът отново за много плодотворното сътрудничество. Мариан? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Насочила съм се в измененията си към един аспект от предложението, а именно разделянето на банковите услуги това, че е, би трябвало да се подготви един модел на разделяне. Е, няма да удължавам нещата. Съгласна съм с някои възражения е, по отношение на една такова предложение. Не виждам и причини да приемаме модела 2 плюс 2 не съм изрещнала никого, който да подкрепя този модел. Според мен модела би трябвало да, ако се включи изобщо 2 плюс 2, да оставим и модел 1 плюс 2, така че двата модела да продължат да съществуват паралелно условията, предпоставките, изискванията трябва да са еднакво строги и стрикни, е, е, независимо от модела, но е, Питам се защо комисията всъщност предлага модела 2 плюс 2. Дали защото вижда по-малко рискове или повече възможности за конкурентно способност. Добре, конкуренция, конкурентно способност, по-малки рискове, всичко това е чудесно. Това е нашата цел. Но дали предлагания инструмент действително ще допринесе за, тоест, за този модел, ще допринесе за постигане на целта, не съм абсолютно сигурна. При всички положения, нека двата модела да започнат да действат паралелно. Едно плюс две трябва да остане при всички положения. Добре. Дали комисията желая да каже нещо по този въпрос? Дженифър? Благодаря. Ще направя някои е, коментари на, е, от по-общ характер. Няма да навлизам в отделните предложения. Е, но, във връзка с вашите изказвания, що се отнася до разделянето на банките и е, услугите на Централния депозитар за ценни книжа, аз мятам, че сигурността трябва да бъде на първо място е, и модела, който се предлага е всъщност по-сигурния модел. Е, коментарите на госпожа Тайсън, а именно, че двете системи трябва да продължат да действат паралелно. Ние смятаме, че модела на разделянето е всъщност правилото, а, а, а и а, е, той, а, е, това е модела, който носи повече предимство, така че при всички положения той трябва да бъде водещ. А що се отнася до периодите за закупуване, ние можем да разберем основанията на докладчиците в Сянка, внесли определени изменения, които се стремят към повече гъвкавост в тази сфера – но да се е, регулират е, съвсем конкретни е, срокове и периоди, това би могло да затрудни нещата. Има различни виждания и идеи, които стоят в основата на определени изменения. Да кажем, опцията за бавяне на периода за закупуване или е, удължаване на периода за е, получаване. Е, това са е, основните изменения. Е, сега, северният, скандинавският модел е, е включен е, в. Е, голяма част от измененията, е, най-вече по отношение на създаването на съответната инфраструктура. Аз мятам, че ние би трябвало да търсим а, правна сигурност в законодателството и а, подходът ни да бъде а, някакси с, насочен към един по-широк и по-дългосрочен хоризонт. А, е, което е, на практика е, означава, че ще имаме възможност да мислим и да разсъждаваме по тези въпроси до пролета на следващата година. Um, Председателката ще го повярвам, когато го видя. Сега давам думата отново на докладчика. Благодаря. Кей, заповядай. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Ние стигнахме до извода действително, че комбинирането на дейността на централен депозитар и банкова дейност трябва да бъде изключение. А, има, разбира се, институции, които в момента работят по този комбиниран модел и те трябва да имат възможност да продължат, но с а, така мерки за насърчаване преминаването към разделен режим във времето мисля, че до коледа няма да работиме по тази тема отново. Ще започнем след нова година, но дискусията е много важна. Както каза комисията, има ползи от това разделяне и ще трябва да обсъдим в подробности въпроса, да видим зелените, дали ще стигнат до нашите становища, да видим и НП каква позиция ще вземе. Вече се опитах да от отразя някои от предложените изменения. Също по отношение на дисциплината за сетълмент, моите е, предложения за изменения, те не са свързани с е, задължителност. Въпросът е, е, въпрос е оставен на инициативата на поемащи, приемащите акциите. Така че ние трябва да видим в края на кращата какво може да се направи, особено по отношение на това дали ще покрием мнозинството от ценните книжа или по-малката част. Във всички случаи е, много от измененията говорят за прозрачност, т.е. подобряването на прозрачността на всички нива всъщност ще донесе много по-голяма ефективност в системата. Член 128 смятам, че трябва да застанем зад амбициите на Сара. Но за да можем да постигнем тази амбиция, ни трябва и е, съответното законодателство. За това много настоятелно умолявам да се работи и по тази тема. Толкова време е, изгубихме, чакаме нещо да се работи по това законодателство. Е, затова моля, ако нещо може да се направи, това ще е много добре. Много от политическите групи, които повдигат въпроси, е, в измененията си ще могат да получат решение именно с съответното законодателство, защото е, част от тези е, неща трябва да се е, решат с е, закон. Във всички случаи ние трябва да настояваме за дисциплина и съответни практики. А, за момента нямам едно съкръщение, с което да нарека тази тема, но смятам, че трябва да вървим за там, да споделим амбициите. По техническите въпроси постигнахме много голям елемент на съгласие между политическите групи и ако имате желание да получите всички документи, ако не получавате окончателния документ, който сме стигнали до момента, обърнете се като към мен няма нищо тайно. Е, обнародвани са всички тези документи. Всичко, което ви интересува, ще ви предоставим. Мисля, че е, по техническите въпроси и докладчиците в сянка са на това мнение. Всичко, което е необходимо, ще бъде оповестено. До нова година ще имаме обсъждания също и смятам, че ще постигнем още малко напредък, особено по темата за банковите услуги. Е, ще трябва да върнем въпроса в политическите групи за да видим как можем да постигнем споразумение, защото според мен не бива да имаме е, разделение по тази тема. Това ще донесе и много по-голяма сигурност в е, режима, когато бъде прият. Председателката. Благодаря. Целта е на 21 януари да гласуваме в нашата комисия следващата година и е, да е, влезем след това в е, пленарна зала, така че ще има и достатъчно време за тристранните срещи. Е, е, права сте, че е добре да оставим всички теми, защото, е, както каза и комисията, по-добре е да изчакаме законодателството за ценни книжа. Във всички случаи няма да е добре да извадим темите от е, текста сега. Сега, следващата точка от дневния ни ред е гласуване, но то трябва да започне в 10.30, така че до 10.30 в момента ще имаме малко почивка. Благодаря.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

да започнем с съобщенията на председателя. Отложихме ги вчера. Е, първо за делегираните актове за проекто техническите стандарти. Ако обичате малко по-тихо в залата, моля, няма да започнем гласуването, докато не престанете да говорите. No, no, it's, it's also those two there. Yeah. Okay. Right. First of all, the, the Първо, комисията ще приеме съвсем скоро е, делегирани актове за проекто регулаторните технически стандарти от ЕСМА и Европейския банков орган до края на септември е, бяха изготвени и е, комисията трябва да ги приеме до края на този месец, доколкото разбирам, на 19 декември ще бъдат приети, без да се променят проекто текстовете. Парламента има един месец за проверка. И е, тъй като те бяха приети непосредствено преди зимната почивка, е, ние нямаме достатъчно време. Затова от името на комисията ще искам удължение на периода с един месец. Съответния законов текст го позволява. Комисията не е отговорила на нашите коментари от е, комисията за проектотекста текста за техническите изисквания, подаден до средата на октомври. Нито пък е отговорил на докладчика Вернер Ланген от писмото му от средата на ноември. Призовавам комисията да отговори възможно най-скоро, за да може парламента да отчете реакцията, когато провежда контрол. В края на кращата винаги се случва така, че ние имаме време за контрол, точно когато не провеждаме заседания. Смятам, че трябва малко да внимаваме е, с е, графика, защото да не си причиняваме такива случки, защото ние знаем горе-долу как е разписанието и не е редно да изпадаме в подобни ситуации е, с текстове като директивата за капиталови изисквания, мифите и така нататък за процедурите за триалог за директивата за капиталови изисквания, директивата и регламента. Имаше два политически триалога в Страсбург. Там покрихме основните теми макропруденциален надзор, гъвкавост и допълнителни буфери за институции от значение за системата. правомощията на ЕЦБ ликвид, ликвидност и е, съотношението с, с лоши дългове. Е, много от е, така, временните позиции бяха договорени в двустранни срещи в сряда, но за момента, за съжаление, нямаме обновени документи. Дори до мен не са, стигнати, не са стигнали, затова се надявам, че консолидираните текстове ще бъдат изготвени и ще ни бъдат предоставени, така че групите да имат представа до къде сме стигнали. Е, също комисията трябва да бъде консултирана сега за е, европейските рискове фондове и европейските фондове за предприемачество. Почти е, стигнахме до съгласие но не успяхме да постигнем съгласие по въпроса за данъците. Миналата седмица бе постигнато политическо споразумение в началото на декември. Корепер сега е потвърдил съгласието си. И сега трябва да консултирам комисията по правило 73 от правилника. Затова давам думата на един от докладчи на повече от един. Филип, искате ли нещо да кажете или направо да вървим нататъка? Ако никой не възразява, ще подадеме текста за гласуване в пленарна зала или през февруари или през март в зависимост от е, това, кога приключат работата си юристите, лингвисти в парламента и в съвета. Нямате възражения? Добре, значи така ще процедираме. Следващото ми съобщение трябва да направим същата процедура с агенциите за кредитен рейтинг, третия вариант. През ноември бе постигнато съгласие и сега трябва да се обърна към комисията. Е, Леонард, искаш ли нещо да кажеш? Благодаря, госпожо председател. Аз всъщност е, искам само да потвърдя, че ние успяхме да постигнем споразумение. Разбира се, с е, много усилия. Изходните условия в парламента бяха по-различни, отколкото тези в съвета. Специално искам да благодаря на докладчиците в Сянка за техния принос защото той беше от е, много голямо значение по време на преговорите. На пленарното заседание в Страсбург трябва да обсъждаме тази тема. Мисля, че това ще стане на 15 януари в е, вторник. Нямам какво да добавя. Някои от аспектите представих вчера. Разговарях също с кипърския министр на финансите по някои теми. Това е, което мога да кажа. Unless the committee objects, uh... Ако е, няма възражение, ще подадем текста на пленарна зала през януари 2013. Не виждам възражения. И накрая национални и регионални сметки. На 7 декември бе постигнато споразумение с съвета по оставащите проблеми. Става дума за реформата за националните и регионални сметки. Това ни дава възможност да приложим една част от законодателните предложения от пакета от 6 законодателни текста. Имате е, съответните документи. Аз съм докладчик от нашата комисия, защото никой друг не искаше да го направи. И сега се обръщам отново към вас. Мога да кажа, че по време на нашата работа установихме, че има още доста теми, по които трябва да се продължи работата. Ще видим дали ще го направим с доклад по собствена инициатива или резолюция. Ще бъде обсъдено а, на ниво координатори, за да решим какви ще са следващите стъпки, защото статистиката безспорно е много важно нещо. Благодаря на юристите, лингвисти на парламента за брилянтната им работа с, хилядите, хиляди страници от изменения, през които те си проправяха пътя. Нямаше да се справим без тях и сега, както се вижда, ще трябва да свършат всичко това отново, преди съвета да се произнесе. Не знам как точно върви графика но имате ли някакви възражения да подадем текста за гласуване в пленарна зала? Не. Благодаря за което. И сега стигаме до още по- сложна тема. Ще видите след малко. Това е по, е, член, е, по правил 70. И сега е, подобряването на достъпа на финансиране на малки и средни предприятия. А, сбъркали съм, да, извинете. Не става дума. Става дума за доклада на госпожа Дин Клуна за европейските статистика. Готови ли сте да започнем е, с гласуването, но нека преди това да изпробваме уредбата. Така че ви моля да направим едно пробно гласуване. right. Okay. Right, okay. Who's voting to go on holiday? Okay. Кой е, е за е, това да излезем във вакансия? 34 е, има са за, е, двама се въздържат, е, няма против. Започваме с изменение 41, доклада с Сикулна. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. А, е, кой е за? Е, съжалявам, има две части. В компромис Б първо, първата част кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, прием се отхвърля. Втората част се отхвърля. А сега преминаваме към изменение 48. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 55 изменение за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие. Но а, предпочитам да направим проверка. Изменение 55-то. Моля, гласувайте. Ето, че се отхвърли 17 за, а 20 против. А, добре, очевидно трудно се ориентираме в момента. Компромис е, е, е първа част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, Г. За, против, въздържали се, приема се. 62 изменение за против въздържали се. Струва ми се, че се прие, но е по-добре да направим проверка. Електронно гласуване по изменение 62. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 16 против. Компромис Хаш в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Има основнесено изменение. Не, това е в случаите, че втора част, в случай, че втора част се приеме. Изказване по това изменение. Устното изменение се отнася до втора част. С клаузата за парична политика на националните парламенти. А, ние сме съгласни, госпожо председател. Т.е. няма възражение срещу това устно внесено изменение. Е, ще гласуваме втора част заедно с устно внесеното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, трета част е, се приема. 63-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 69 за против въздържали се отхвърля се. 70 за против въздържали се приема се. Седемдесет и първо изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Мисля, че се прие, но е по-добре да направим проверка. 71 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 15 против. 11-то изменение се гласува сега. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Проверка, добре. Подлагам 74-то изменение на проверка. Електронно гласуване, край на гласуването, приема се 21 гласа за, 17 против. Компромис И. Кой е за? Против, въздържали се,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 Проверка. Uh, oh dear, that's carried. Приема се 20 гласа за, 19 против. А, е, а, е, да, наистина се приема. Е, компромис компромис ИОТ или J. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. Кой е за?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 Извинете, какъв е проблема? По този параграф има устно внесено изменение в компромис Н. ще добавим думичката хармонизиран преди е, harmonized, преди unified. Кой е за? Против? Има ли възражение към устно внесеното изменение от докладчика Стиклюна? Добре, аз може би не разбрах точно устното изменение. Т.е. ще включим хармонизиран место. е, унифициран или единен. Тоест на английски unified се замества с harmonized. И така, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис N с основнесеното изменение. Изменение трето, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение отпада. 39-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега а, гласуваме по целия текст с а, гласуваните вече изменения. Моля ви, гласувайте с а, електронни карти. Всички ли гласуваха край на гласуването? 38 гласа са, един въздържал се, няма против. А сега гласуваме по законодателната резолюция. Край на гласуването. Същия резултат. 38 за, 1 въздържал се, няма гласове против. Добре, Софи, благодаря, госпожо председател. Преди да преминем към окончателното гласуване, т.е. преди да гласуваме мандата, аз бих искала да поздравя нашия докладчик и да му пожелая успешни консултации и преговори в бъдеще. Според мен нямаше един съгласуван подход. Ние като че ли така поединично и по-отделно се опитваме да изиграем нашата роля. От една страна парламента, от друга страна е, е, Европейската сметна палата, от друга страна комисията и така нататък, е, да не изреждам всички организации и институции. Така че докладчикът би трябвало при преговорите да се опита да постигне повече съгласуваност, повече единност в усилията на отделните институции. Е, при запазване на независимостта, естествено. Е, Софи, аз съм съгласен. Факт е, сега въпросът е като говорите, че направихме една мешеница като спаге... Е, спагети. Нека да си помислим, а дали не са каналони, там по-лесно се оправят нещата и какъв сос да им сложим. А, председателката, добре. Сега това е първото гласуване по правило 70. Така че трябва да приемем ясно решение за пристъпване към е, преговори, което означава да гласуваме. Трябва да се приеме е, решението с е, мнозинство. 25 гласа за ми трябват. В решението се включва и мандата, както е нормално, и е, решението за преговарящите, т.е. председателя, докладчикът и докладчиците в сянка или представител на председателя, т.е. заместник председател на групата. В този случай това ще се окаже и докладчика. Мисля да гласуваме и нека да гласуваме е, по електронен път решение за преговор, след, преговори, на, преговори на първо четене. Плюс екипа за преговори. Моля, гласувайте. Приключвате ли? Край на гласуването. Ето, имаме 38 гласа за, един въз... против, няма въздържали се. Значи преминаваме към преговори на след първо четене. Благодаря с което можем да преминем към доклада на Филип Табака за подобряване достъпа до финансиране на малки и средни предприятия. Ако е готов секретарята, нека да започнем заглавието за, против, въздържали се. Изменение 22 за, против, въздържали се. Приема се. Компромиса за, против, въздържали се. Компромис Б за, против, въздържали се. Carried. Compromise B. Приема се. Компромис ББ. Компромис ББ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 е, се покрива, няма да се гласува. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С с устно изменение на НП подчертава значението на укрепването на местните банкови системи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 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 48. А, мисля, че някои смениха посоката на ръцете си. Добре. Отхвърля се това изменение. По първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се компромис Д. За, против, въздържали се, приема се 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е. Гласуваме в две части. Гласуваме първо по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис ФФ за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на заглавие 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, Отхвърля се първоначален текст за, против, въздържали се, приема се 70 за, против, въздържали се, приема се 71 за, против, въздържали се, отхвърля се 72 за, против, въздържали се, приема се заглавие 4 за, против, въздържали се, приема се компромис Х за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Точка 12 за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. Оригинален текст. Параграф 20. За. А защо казахте 107? Всъщност, параграф 20 за, против, въздържали се, приема се, заглавие 6 за, против, въздържали се, приема се, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се, 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст на параграф 21 за, против, въздържали се, приема се. 112 се оттегля, 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 в две части. Гласуваме първо по първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването приема се.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 против, въздържали се. Може ли да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 127 електронно? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. 129 за, против, въздържали се. Приема се. 130 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 132. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа за, 17 против, 135 за, против, въздържали се, отхвърля се, 136 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис П, за, против, въздържали се, приема се, 140, това е съображение от преамбюла, за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 140 чрез електронно гласуване? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 20 за, 20 против. Uh Тире 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, Анблок. Да гласуваме Анблок с измен... изключение на тире 4. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега, изменение 4 за, против, въздържали се, също се приема. С това приехме текста във всички тирета, след това гласуваме по компромис КУ, за, против, въздържали се, приема се. Из... Съображение А, изменение 10, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисар за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Съображение С за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заетост едно се включва, две за, против, въздържали се, приема се. Е, комисия по заетост 9 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Може ли да проверим, че с електронно гласуване това е изменение 24 на Комисията по заетост? О, виждам, че броят се увеличава. Отхвърля се 19 за, 22 против. Имко 14 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим с електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 14 на комисия ИМКО. Гласувахте ли всички? И гласувахте ли всички правилно? Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за, 19 против. Имко 23 за, против, въздържали се. Приема се. Имко 24 за, против, въздържали се. Приема се. И това е всъщност края на гласуването. Гласуваме сега по целия текст електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 39 за, 1 против, няма въздържали се. Благодаря. Един момент. Все още не съм стигнала до коледните пожелания. Значи 14 гласа за. 40, е, извинете, 40 гласа за. Следващото заседание е на 10 януари. Пожелавам ви приятна коледна вакансия и весела коледа, Филип. Как изглеждат е, нещата с графика за триалозите през седмицата, която започва от 7 януари? So, Да ви кажа, трябва да направя съответните консултации.